индустрия да се развие толкова бързо и толкова добре, за да бъде едновременно и конкурентноспособна и същевременно да представлява един най-добър, най-добрия транспорт в света, чист и екологосъобразен. Това да бъдат водещите двигателите на нашата економика. Уважаеми господин председател, уважаеми представители на комисията, да, наистина граничните стойности за емисиите от леки пъти автомобили и нови леки търговски МПС трябва да се намаляват, защото само по този начин можем да постигнем целите си в областта на климата. Но граничните стойности, които задаваме за 20 и 25 година, трябва да са осъществими и да отправят правилните стимули. В този смисъл подкрепям предложението на комисията, която отчита, че мобилността трябва да може да бъде и реално платима. В този смисъл искам да кажа, че в световен мащаб няма стойности, с които да сравним целите, които ние си поставяме. Почти всички държави членки обаче изостават по отношение на въвеждането на електроавтомобилите. Заклеймихме дизела, но дизела е добра альтернатива на въглеродните емисии. Не залагаме стимули за заместващите горива просто поставяме едни амбициозни цели и за това ще гласувам против. Не искам само Тесла да произвеждат коли в Европа за напред. Благодаря. Пани Барца, терас. Председателя, благодаря. Пристъпваме към процедурата за спонтанни изказвания. Е, трима депутати са поискали думата. Госпожа Шойдерова има думата. Благодаря за думата, скъпи колеги. Измененията в климата прави всички нас много по-чувствителни към въпросите за околната среда. И това е напълно правилно. Транспорта в значителна степен допринася за продължаващото влушаване на промените в климата. Искам обаче да предупредя спрямо безотговорното преследване на ограничения на емисиите. Първо, Европейски съюз не е основният производител на въглероден двуокис. Само 10% от емисиите са от Европейския съюз. Втората причина е, че автомобилостроенето е от ключово значение за Европейския съюз. Ето защо ние не можем да наложим е, едни нереалистични цели. Това може да навреди на конкурентоспособността на автомобилостроенето, където се създават много работни места. Това изобщо няма да намали емисиите от автомобилите. Аз мисля, че 15% до 2025 година беше чудесна цел, но аз не мога да се съглася с амбициозно увеличение до 2030 година. Господин Бусол има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Въпреки отбелязаният напредък през последните години, 50 хиляди души умират всека година в Европа от мръсният въздух, от замърсен въздух. Така че намаляването на емисиите трябва да стане да не става в ущърп на нашата индустрия. Парламента най-после постигна споразумение за намаляване на емисиите с 37 5 за новите е, леки автомобили и 30% за товарните автомобили. Можете ли да говорите малко по-бавно, казва е, председателят. Това ще бъде наистина новаторство е, и целта на нашите производители трябва да бъдат нискоемисионните и нулевоемисионните леки автомобили и втоарни автомобили. И послед, последния господин Здруевски. То не е, е оптимално развязание, То е, е певен... Не е оптимално решението, което намерихме тук. По-скоро то е компромис. Между компромис и оптимално решение има разлика тъй като при оптималното решение са доволни всички страни, докато при, комо, при компромиса всяка от тях трябва да отстъпи. Еколозите искат повече замах, по-добра защита за климата. Производителите на автомобили твърдят, че предлаганото темпо води до увеличени разходи. Освен това, с държавите членки е, имат разногласия на едно мнение са тези, в които се произвеждат автомобили, на друго онези, в които те само се използват. Мисля, че прибързваме малко с техническите данни и след като знаем, че разходите се изчисляват отделно. Трябва да има баланс за всички. Благодаря комисаря Каниета.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 Господин председател, дами и господа депутати, благодаря ви за тази дискусия. Е, той отново показва значението на този законодателен акт. Искам да подчертая, че разполагаме с нов ключов елемент за прилагане на рамката до 2030 година и да спазим ангажиментите си от споразумението от е, Париж. Това законодателство няма да запазва само нашата околна среда, но чрез него промишлеността на Европейския съюз ще запази лидерската си роля при бързо променяща международен пазар, е, при нарастване е, на търсенето е, и приемането на стандарти ще увеличи потребителските разходи, инвестициите в инфраструктурата, е, разширение на производството е, е, на акумулатори. По този начин ще има и економическа полза за потребителите. Те ще се възползват не само от по-чист въздух, но и ще спестяват средства. Накратко, това е чудесен компромис и всички ние можем да се гордаем с резултата. Ние всички знаем размера на усилията, за да се постигнат целите за за климата. Някои изказвания днес посочиха това. Това законодателство е стъпка в правилната посока. Ето защо мога само е, да ви приканя е, да го подкрепите при гласуването утре. Важно е да извършим усилията си. Не е време да загубим битката си срещу промените в климата. Ето е, това очакват нашите граждани. От всички нас. Председателя, благодаря, господин комисар. Сега давам думата на госпожа Дали. Докладчик, две минути. Благодаря, господин председател, благодаря на всички колеги, благодаря на господин комисар. Но да се спра на две неща. Но нека да престанеме да се, да се караме и да, да кажем, че повече инвестиции ще доведе до повече е, разходи. Не е така. Видяхме в е, оценката на въздействие на е, комисията, че има преимущества за, потребит, за потребителите и че ще има разширяване на потреблението. Целта на законодателството в крайна сметка е защитата на потребление. И нещо да ви кажа нещо за утре. За гласуването утре. Господин Юнтер доли не, не е разбрал, че става дума за е, превозни средства с нулеви емисии. Господин, господин колегот ЕКАРЕ не не разбра, че това е част от пакет. Че тук не, не става дума само за мобилност или само за леки коли, а че става дума за цял пакет. А, инвестициите се насочват към новите технологии с цел Европейския съюз да може да създава а, батерии и горивни клетки в рамките на Европейския съюз. Тези които а, бяха по-малко амбициозни в началото, сега с охота приемат този по-амбициозен план. Аз се радвам, че нещата се променят тук в парламента и се надявам, че нещата ще се променят. Виж, Виждате, че днес вече от няколко месеца, от няколко години нещата се промениха и вече има е, леки коли с нулеви е, емисии, които извървяват все по-дълги разстояния. Така че необходимо наистина е да имаме инфраструктурата, е, съответните е, станции за зареждане, както и инвестициите за произвеждане на горивни е, клетки и батерии. Благодаря на всички и очаквам утре да подкрепите доклада. Още веднъж благодаря и на комисията. Благодаря на всички за тази дискусия и за вашите а, заключителни думи. Ще гласуваме този доклад утре. Бих искал да благодаря на всички, които участваха в дебата. Kolejnego Дами и господа, продължаваме с следващата точка от дневния ред. Доклада Панцери, Преда, Енгел и Гюрец относно създаването на инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество. Първият на моя списък е господин Панцери, един от докладчика. Разполагате с 4 момити. Комисарz mógł zająć Грация и i барцо, И да изчакаме комисара да вземе своето. Благодаря, господин председател. Утре ще гласуваме този нов инструмент за добросъседство, сътрудничество и развитие на международното сътрудничество. Става въпрос за нещо важно защото става въпрос за сътрудничеството на Европейския съюз с трети, разширяване на сътрудничеството на Европейския съюз с трети страни. Текстът е плод на дълготрайно сътрудничество, преговаряхме, разработихме компромиси с участието на всички политически групи и сега вече в доклада се говори за съчетаване между различните финансови инструменти, за да бъдат те по-ефикасни ясни и да могат да бъдат контролирани по-добре от парламента. Е, това за нас е много важно, защото предложението на комисията предвижда само актове за изпълнение, което би означавало, че Европейският е, парламент може да задава само юридически въпроси, правни въпроси. Например, ако комисията е, пре виши правата си, а не можем да възразяваме, ако не прилага европейските приоритети. Затова за нас е важно да бъдем привлечени към участие в програмирането. Всички стратегически планове се представят пред, трябва да се представят пред парламента, за да може парламентът да възрази. Политиката на съседство е един от приоритетите на външната политика на Европейския съюз. Политиката на съседство е част от единен инструмент и с това се дава възможност за повече гъвкавост и по-бързо и гъвкаво предоставяне на финансови средства. Предвидени са 220 милиарда евро, т.е. има увеличение на, сремка, на, на средствата в този сектор. Що се отнася до субсахарска Африка и по бюджетното подпомагане, то ние сме планирали и помощ за а, страните от АКТБ. Също така сме включили предложение във връзка с продоляването на бедността и държавната помощ за развитие. Е, важно е обаче, разбира се, 95% от критериите да бъдат спазени. Хубаво е да имаме е, единен и дългосрочен подход в е, тази област, за да противодействаме и на незаконната миграция. Говорим и за климата, за необходимостта от политика за борба с, измените му, с измененията му. Също така говорим за зачитане на човешките права, за да можем да противодействаме на миграцията. Казах вече, промените в климата са важен въпрос. Имаме Парижкото споразумение и сме увеличили средствата за а, опазване на климата с 45% наистина е приоритет на борбата срещу измененията на климата, но не по-малко важни са човешките права. Е, включили сме и клауза за прекратяване на подпомагането на държави, в които не се зачитат човешките права. Е, запазването на мира и стабилността също е важно. Така че инструмента, за който говорим, насърчава устойчивото развитие и средствата от него не могат да бъдат използвани за закупуване на оръжие или за военни акции. Работата ни отне доста време, за това искам да благодаря и на тримата съдогладчици за труда, който вложиха заедно с мен. Искам да ви помоля да подкрепите текста. Благодаря. Председателя, благодаря. Господин Прада, следващия съдокладчик за 4 минути. Бл... Благодаря, господин председател. Тези, които са работили по досието, едва ли ще се очудят, ако разберат, че между четирите са докладчика. Аз бях онзи, който беше най-скептично настроен по единия инструмент. Веднага ще посоча причините за това. Парламентът беше изразил ясна позиция преди повече от една година, като поиска специални инструменти за предприсъединяването, развиването на съседство и хуманитарна помощ поради финансовите и политически специфики на тези области на намеса на Европейския съюз. Европейската комисия с изключение на инструмента за предприсъединяване изобщо не взе предвид тази позиция. Тя предложи предложението, което в момента обсъждаме, е където има е, десетина инструменти. Европейската народна партия се произнесе през януари 2018 година срещу един инструмент за външна дейност. Там категорично беше казано, че би било иллюзорно е, да се внесе упростяване и по този начин няма да се разбере никога коя област е най-важна. Е ЕНП посочи, че нашата европейска политика за съседство, която се отразява пряко върху на живота на европейските граждани е, ще бъде подронена, е, дори объркана, без специфичен финансов инструмент. Въпреки тези резерви, лично аз и моята група добронамерено и отговорно започнахме работа е, по предложението на Европейската комисия. Работата беше дълга, защото досието беше изключително сложно. Трябваше да има сложен арбитраж между различен вид цели, които са съсредоточени в един и същи инструмент. Това е същинска революция в начина по който ще се финансира външната дейност на Европейския съюз. Тази революция откликва и на чести искания от страна на парламента за по-голяма гъвкавост, за да отговорим на непредвидени предизвикателства. Но в предложението на комисията нямаше точно пояснение за управлението, за ролята на Европейския парламент, нямаше ясни цели за различните политики, които се покриват е както и финансови гаранции за отпускането на средства по фондовете и тяхната използване. Благодарение на сътрудничеството между политическите групи, ние се умяхме да предложим една рамка за по-голяма роля на Европейския парламент. Ние определихме ясни и амбициозни цели за различните помощи при външната дейност, като поставихме в центъра правата на човека и насърчаването на демокрацията. Колкото до бюджетните мерки, защото това е в сърцевината на нашите дискусии, ние увеличихме общия размер на средствата с 4,4%. Освен това въведохме гаранции за географска помощ при съседни страни и е, Африка на юг от Сахара. Искаме да се справим с човешките права, с глобалните предизвикателства, паралелно с резерв от 10,2 до 7 милиарда евро. В заключение искам да кажа, че е, изразявам дълбоко съжаление за поведението на групата на зелените по време на гласуването в комисията. Ние приехме повече от 250 изменения от групата на зелените. Ви, нито, е, ние като четири са докладчика, предложихме около 300 изменения. Въпреки, че се занимахме с изключително висок брой изменения. невиждан брой изменения. Зелените се въздържаха. Аз не разбирам подобно поведение. Това е исторически рекорд, а вие искате да унищожите този инструмент. Искам да чуя отговора ви. Какво искате да направите с този доклад и с този инструмент? Много ви благодаря за вниманието. Председателя, и аз ви благодаря. Господин Ангел има думата също за 4 минути. nie działa? Maybe you, can change the, place. може би трябва да смените местото си. Please come. Oh, yes, okay. Monsieur le Président, господин председател. Чудесата на технологията, както виждате, не познават късни часове. Знаем за какво сме тук, макар и сме, да сме много малобройни, за да разгледаме един пакет, който ще бъде финансиран с 100 милиарда евро за 7 години. Е, трябваше да има достатъчно колеги или поне бройката да е съизмерима с средствата. Може би тяхното отсъствие е, че през последна, последните месеци ритъма на работа е вече неразумен. Сега да ви кажа нещо за самия текст. Аз лично смятам, че че този текст е на висотата на амбицията на комисията или по-скоро на предложението на комисията. Всички ние, които работиме по политиката за развитие и сътрудничество за развитие, сме се срещали с нашите партньори. Африканските партньори казват, многобройните ви инструменти са просто невероятни, ние просто не знаеме къде точно и с какво точно да финансираме проектите. Последователността и целесъобразността на този единен инструмент би било най-добрата характеристика, но за съжаление има и някои съмнения, които все продължават да съществуват. Дори да гласуваме пакета, който сглобиха четримата доклад, докладчици, докладчици ще постигнем ли целите? Е, има един въпрос, който не бе решен. Става дума за включването на фонда за развитие е, в е, този нов инструмент. Някои държави членки, като например Франция, са против. Така че няма да има всъщност подобен показател. Така че пар- парламента трябва да отправи много твърдо послание, много че това а, е демократичен инструмент и в крайна сметка да заставим съвета да приеме това решение, вместо а, съвета да продължи да, да продължи да се запъва и, в, и да има постколониално поведение, т.е. да не иска бюджетирането на а, този инструмент. Сега, имаме ли единна позиция? Трудно ми е да а, така да не виждам, че през последните месеци един комисар и неговите е, сътрудници продължават да настояват за съпазване на свещения инструмент за съседство. Като че ли съседството е едно, една самоцел, която трябва да разполага със собствения си инструмент. В крайна сметка тук става дума за, за, за договор, ние говориме за увеличаване на средства с 24% за самото е, за, за политиката на съседство, но от е, кабинета на съответния комисар е, е, изменения, предложения, които имат за цел на практика да подкопаят идеята за един инструмент. Така че пит, Питам се, господин комисар, комисията за, за това ли работи или против това работи? Просто се, се питам какви са целите на цялостната комисия. Още веднъж искам да кажа, че постигнахме все пак един последователен и целенасочен текст и ви насърчавам да го подкрепите, господин Гюренц. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на колегите съдокладчици. Свършихме чудесна работа през последните 6 месеца. Е, месеца. Работата не беше лесна. Все пак е, успяхме да ви предложим документ преди края на нашия мандат. Искам да благодаря и на служителите в Комисията по развитие, в Комисията по външни работи и в Комисията по право на Европейския парламент. Благодаря им за техния професионализъм, за техните познания, за тяхната лоялност, за тяхното търпение и най-вече за тази издържливост, тази издържливост, която проявиха през целия период. Това е най-сложният документ, който е създаден в Комисията по външни работи. Освен това, още нещо ново. Това е плод от работата на три комисии в Европейския парламент. Е, те се занимават всички с външни взаимоотношения. Е, това е, е, беше риск. Това беше риск. Има три съдокладчика, три парламентарни комисии. Залога беше рискован, защото искахме да излезем извън отъпканите пътища, без да жертваме постигнатото от развитието. Това беше риск, защото трябваше да се постигне единство на мненията ни по този нов инструмент. И това далеч не беше ясно че ще стане. Госпожа Могерини заяви, преди да предложим документа, политиката ще се запази по същество, но методиката ще се промени. Ние е, заложихме върху промяната и смятам, че до момента сме постигнали успех. Да излезем от отъпканите пътища, това е постигане на по-единна външна политика на Европейския съюз. Да излезем от отъпканите пътища е да бюджетираме, да бюджетираме всичко. Е, колко години бяха необходими, за да се създаде бюджет за Европейския фонд за развитие? Защото ние се създадохме навик да получаваме останалата част по света какво е демокрация, при условие, че ние не постигнахме власт или не споделяме власт, нямаме последната дума върху изпълнението на Европейския фонд за развитие. Да излезем от отъпканите пътища е да разберем, че трябва да се справим и с предизвикателства от друг порядък за периода от 2020 до 2027 година. Говорим за предизвикателства различни от настоящите. Да излезем от тъпканите пътища означава и че трябва да признаем очевиден факт, че държавите и комисията не могат да направят всичко. Парите не стигат навсякъде. Така че какво по-естествено от това да поканим, да поканим частния сектор, е, да е, е, си бръкне в джоба и да даде малко пари за развитието. Това всъщност е целта на инструмента Benchmark T+, защото с лостовия си ефект той ще е, доведе е, до постигане на повече средства за помощ за развитие. И накрая искам да кажа, е, че Европейския парламент излезе много по-силен, ако нашата асамблея подкрепи нашите препоръки. Ние спазихме европейския консенсус по отношение на развитието. Е, ние настояхме и постигнахме спазването на правата на Европейския парламент, като се опитахме да включим всички предложения, направени от парламента през последните години и, и това рече не е малко, е, ние е, сме с преднина пред съвета. Ние сме готови и ние е, бяхме решили да приключим преди края на мандата ни. Предлагаме ви един последователен доклад за бъдещето на външните взаимоотношения, за съседство, за сътрудничество за развитие и международно сътрудничество. Благодаря. Председателя, благодаря. От името на комисията бюджети, госпожа Гарбасал Рубел. Благодаря, господин председател. Комисията по бюджет първо се, се опита да съпостави това предложение с МФР. Ние увеличихме средствата за фонда, за и до 35% увеличихме средствата за промените промените в климата, както също така и помощта за Африка. Също така ограничихме максималната стойност на гаранцията, за да, за да няма е, дисбаланс между е, гаранциите и бюджетираме и също така поискахме по-голям контрол. Също така поискахме от Европейската инвестиционна банка един, една минимална сума кои, който да, която да бъде резервна, за да няма прекъсване финансирането от новия инструмент. А, също така създадахме критерии, които са много по-стрикни за борба срещу а, неплащането на данъци, корупцията и прането на пари. А, създадахме допълнителни добри правила. Господин комисара Мимица има думата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 Господин председател, дами и господа депутати, първо искам да благодаря на докладчиците и на всички вас за ефективната работа, предприята в комисията ЕФЕТ и в комисията бюджет. Е, в крайна сметка доклада беше приключен своевременно и е направено предложение. Радвам се, че в е, доклада се оказва цялостна подкрепа на е, политическите и финансовите амбициозни предложения на Европейската комисия. Привет извън парламентарната подкрепа за по-последователен и отговорен инструмент. Гласът на Европа в света ще бъде по-силен, неговите приоритети ще бъдат обслужени по-добре чрез този инструмент. Приоритети като, например, съседство, Африка на юг от Сахара, е, изкореняването на бедността, устойчивото развитие, миграция, човешки права и, демокрация, борба срещу промените в климата и запазване на мира – е, радвам се, че е, парламента е, настоява на инвестициите като едно от средствата за постигане на тези цели. Лично аз съм убеден, че бюджетирането на ЕФУР ще засили ролята на Европейския парламент в законодателната сфера, както и в областта на контрола. По този начин, с този нов инструмент ще се постигнат нашите цели и ангажиментите, които са поети в глобалната стратегия на Европейския съюз, новия европейски консенсус за развитието и глобалния дневен ред за това. Е, включването е, на политиката за съседство в един инструмент, който беше предложен единодушно от Европейската комисия. Искам отново да подчертая, е, че централизирането и по-ефективната структура на външните ни разходи не поставя под въпрос политическото значение на, който, на която и да било географска или тематична политика. Тъкмо обратното, е, ние искаме да постигнем максимално въздействие на всяка политика, засилвайки способността ни е, да мобилизираме допълнителни средства там, където те са най-необходими. Това е изключително е, важно, когато трябва да реагираме на непредвидени събития, например в съседни нам страни. Според нас, чрез програмиране ще се осъществи връзката между изпълнението на инструмента, интересите на Европейския съюз, външните действия на Европейския съюз и интересите на нашите партньори. Този процес е, ще се отрази в желаните резултати, ако стане гъвкав. Приветствам политическата амбиция на доклада да се спре на, ос, на основни приоритети, като например човешко развитие или борба срещу промените в климата. Обеден съм, че после такива цели трябва да бъдат въжделения, но не и правно обвързващи задължения. Ние не можем да ограничим външните ни действия в сложна и непрекъснато променяща се среда. Отново подчертавам, че амбицията на Европейската комисия е да бъде лидер. Аз изцяло подкрепям това предложение и приветствам усилията ви. Но предвид дневния ред от 2030 година и 25% като цел едва ли са реалистични. Безспорно е важно е, да има достатъчна степен на гъвкавост, за да се изпълнят амбициите на Европейския съюз при предотвратяване на конфликти, при мир или при сътрудничество с индустриализирани страни. Аз е, смятам, че поеменки правен ангажимент за е, постигане на процент от 29%, мисля, че целта на комисията вече е достатъчно амбициозна. Комисията е готова да работи с парламента, е, за да се види как най-добре може да се засили ролята на инициатор е един откровен и съществен диалог е, на политическо и техническо ниво с Европейския парламент е нашата реална цел, като се спазва напълно баланса между институциите. Но аз мисля, че да се създават допълнителни слоеве от институционален контрол или прекомерна употреба на делегирани актове няма да помогне за постигането на тази цел. Тък му обратното, функционирането на инструмента ще се осложни прекомерно. Е, ключово е да се запази достатъчна гъвкавост. Трябва да се имат предвид нуждите на външната политика, как да реагираме бързо, как да действаме бързо. Това трябва да остане в нашите програми и в съответния стълб така както сме предвидили резерви в настоящата многодишна финансова рамка. По този начин ще реагираме своевременно и ефективно на неочаквани нужди, които са толкова чести в външната ни дейност, в съседни страни и отвъд тях. Аз не смятам, че отпуснатите средства за приоритети и спешни дейности е, трябва да бъдат ваши, защото с е, е, допълнителна мобилизация нещата се осложняват. Очаквам с е, интерес дискусията и ви благодаря от сърце. Е, е, Председатели, благодаря. Давам думата на следващия изказващи за една минута от името на комисия Инте на Европейския парламент. It's working, that's great. Да, работи. Господин председател, колеги, господин комисар. Външната политика на Европейския съюз трябва да бъде много по-отчетна пред гражданите. Така че аз очаквах това предложение, но трябва да, ви, трябва да видим какви, какви, ще, какви ще бъдат мет, методите за контролиране на инструмента, който ще обедини всички други инструменти. Необходимо е да знаем как се разходват парите. И там е, е най-слабата е, брънка в е, веригата на Европейската комисия. Също така как, как можем да, осигур... да поискам да имаме повече условност, за да могат да бъдат насочвани така наречените гъвкави суми. Е, парламента трябва да има право на много повече надзор. Аз смятам, трябва средствата не, не трябва да бъдат е, разходвани за миграция, както и за борбата с тероризма. Нещата трябва да бъдат е, насочени към това, за което са създадени. Е, от името на кул... Комисията по културата госпожа Хеменес Барбат. Господин председател, скъпи колеги, през, през последните години бяхме изправени през, пред много нови предизвикателства. Инструмента за сътрудничество и съседство е едно наистина новаторско решение, което ще даде много повече гъвкавост и ще, е, ще разшири ролята на Европейския съюз в международен е, план много е, много е важно е, различните действия, в които ще бъдат финансирани от този инструмент, да бъдат тясно свързани с целите за устойчиво развитие и а, е, дневен ред 2030 година. Като, като член на Комисията по култура и образование искам да привлеча вашето внимание относно включващото образование, което е от огромно значение за намаляване на бедността и е, за намаляване на неравноправието. Е, също така за борба с корените на а, е, миграцията. Също така искам а, да. А, наблегна на ролята на асоциациите на местните власти, които трябва да участват в управлението на средствата. Давам думата сега на госпожа Скине. Благодаря, господин председател. Инструментът, който обсъждаме в момента, е геополитически не толкова инструмент за развитие. Мантрата е, че трябва да подпомагаме а, така, че мигрантите да остават у дома си, особено когато става въпрос за региони от особен интерес за европейската външна политика. Прави се всичко за противодействие на незаконните мигрантски потоци и цитирам за превръщането им в законни и редовни. Тоест целта е да не се плашим повече от мигрантите. Провеждаме външна политика, която върви паралелно с военната политика и политиката на сътрудничество. И всичко това извън контрола на Европейския парламент. Много добре знаем какви могат да бъдат последствията от това. Има, разбира се, резон в това да се преборим с бедността, но в крайна сметка едва ли ще проверим нещо. Госпо, госпожа Форенце от името на Комисията по женски въпроси. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в Комисията по женски въпроси и в това си качество вземам думата тук. С най-голямо удоволствие се занимах с този доклад. През този мандат си с много тясно с неправителствени организации в тази област, в областта на развитието бях изправена пред аналогични въпроси, като тези, които повдигна докладващата от комисията Либе, защото Текстът трябваше да се занимава с запазването и насърчаването на основните ценности на Европейския съюз, подкрепа на културата, насърчаване на човешките права и така нататък. А в крайна сметка се прави опит да се предоставят финансови средства за управление на миграционните потоци, т.е. да бъдат по-сигурни европейските граници на базата на нашите разисквания в нашата комисия все пак се стигна до две хубави промени, но мисля, че това не беше достатъчно. Още повече, че ставаше въпрос за равенството между половете и правата на жените. Този момент го няма в основния текст. Благодаря сега от името на НП господин Макалистър.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 Искам да кажа, като председател на Комисията по външни работи на парламента, първо искам да благодаря на черимата съдокладчици за чудесната работа. Целта на Европейския парламент е ясен. Искаме да сме сигурни, е, че външната дейност на Европейския парламент е подкрепен с достатъчни фондове. Това ще бъде чудесен инструмент за насърчаване на нашите ценности и на нашите интереси по целия свят. Е, външната дейност на Европейския парламент трябва да бъде поставена последователна и гъвкава. Ето защо сливането на многобройните финансови инструменти, които съществуват в момента, е важна мярка за постигане на тази цел. Като Европейски парламент ние трябва да постигнем баланс между последователност и гъвкавост с механизъм за контрол. Смятам, че с този инструмент има диалог между нашия парламент и комисията, между комисията, която използва делегирани актове за важни стратегически решения. Благодаря ви. Председателя, давам думата на господин Нойзер за социалистите и демократите. 100 милиарда евро за 7 години. Това е огромна сума, сериозен инструмент. Много от моите колеги са доста скептично настроени към него. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, благодаря най-вече на докладчиците и на колегите от нашата политическа група СИД и специално Антонио Панциери, с когото работихме заедно. Мисля, че проектотекстът е добър, добре завършен пакет, който не бива да развързваме отново за разисквания. Нека да ви обърна внимание на някои много важни моменти, които смятам, че са важни с, с оглед на работата за сътрудничество. Постигнахме 45, а не 25% от финансирането да бъдат предназначени за мерки за борба с измененията на климата, защита на биологичните видове и а, противодействие на опустиняването постигнахме миграцията да се разглежда много по-тясно, в много по-тясна връзка с международното положение. Мисля, че когато се грижим за сигурността на хората, когато те се ползват от закрила, както предвижда международното право, както предвиждат и ценностите на Европейския съюз, винаги е добре миграцията всъщност е последствие от конфликти, от бедност, от грешки в развитието. Затова трябва да има стратегия за устойчиво развитие. Ето защо 10% са предназначени за управление на миграцията и това е напълно достатъчна сума. Мисля, че ние като социал-демократи трябва изрично да подкрепим този инструмент, защото тук става въпрос и за равенство между половете, за правата на жените и девойките. Обеден съм, че този инструмент е отлична научна база, а и обратната връзка от гражданското общество сочи, че отзивите са много положителни. Благодаря ви. Благодаря ви. От името на Алде, госпожа Века Пера. Arvoisa puhemies, Господин председател, ИССРМС е важен и амбициозен инструмент за финансиране на външната дейност на Европейския съюз. През, посл... през следващият е, бюджет, следващият бюджет ние трябва да осигуриме развитието и успехите на агенда на ДНР 2030 и устойчивите цели за развитие или ще се провалим. 45% са за промени в климата и действия в областта на околната среда. Предло, пред, има средства за равнопоставеност на половете, образованието и здравеопазването, т.е. човешкото развитие. Европейския фонд за развитие е част от бюджета, което само по себе си е, е, справи по е, строка контрола на разходването на средствата. По този начин Европейската Европейския съюз може да бъде ключов е, играч на, между, на международната е, сцена и да се намалят разликите между юга и севера. Демокрацията, равноправието между половете, заличаването на бедността са и ще бъдат основните е, принципи за нашата външна политика. Но не трябва само да имаме цели, искам, трябва да внимаваме тези цели да бъдат наистина постигани. Благодаря много. Сега от името на Зелените давам думата на господин Ремон. Искам да поздравя господин комисар, който тък му влиза. Ние като група на зелените бяхме доста скептични по отношение на инструмент, съчетаващ толкова много отделни финансови инструменти. Опитахме се да участваме конструктивно в преговорите, отнесахме се много сериозно. 200 от предложенията за изменение бяха от нашата група. Е, опитахме се да проникнем колкото можем по-дълбоко във въпроса. Докладчикът наистина конструктивно преговаряше с нас, но тъй като ни спомена, е, така от количествена гледна точка се постигна напредък, но не бяхме убедени през цялото време от това, че постигаме някакъв качествен напредък. Да, климат, равноправие на жените, разбира се, но най-важното всъщност се съдържа в бележките и точките от преамбюла, а не в същинския текст. Щеше ни се да продължим да преговаряме и сега сме готови да използваме последната нощ, за да направим последни решаващи крачки напред, за да шлифоваме, така да се каже, този инструмент, който според, е, и, и да му предадем формата, която ще ни позволи да го подкрепим при гласуването защото иначе не виждам нещо, което да задължава някого да прави нещо в областта на миграцията, както гласи текстът сега. Такова нещо в момента не можем да подкрепим, трябва да преговаряме още. Благодаря. Госпожа Санчес Карандей от името на ГОЕ. Благодаря, господин председател. Предложението на Европейската комисия за обединяване на всички финансови инструменти за външната дейност е на обида към парламента. По този начин просто се пренебрегва резолюцията на парламента, които искаха отделни инструменти за е, развитие и за хуманитарна помощ съществуването на фондовете <coughs> не означава, че ще се прилагат най-добрите методи за постигане на а, а, развитието. Просто се оказва, че някои от тези фондове ще бъдат използвани за отбрана и. Да, en тя Част от средствата ще бъдат използвани за опазване на границите, за контролиране на миграционните потоци и така нататък. И на, на практика Европейския съюз ще, ще престане да бъде най-големия донор на хуманитарна помощ в Европа. Нещо, което, от което можехме да, можехме да бъдем горди. А парите ще се от използват за охрана, за оръжие, за спиране хората да идват в, в Европа. Подобни предложения ни отдалечават от нашите цели и от ангажиментите, които сме поели, като например дневния ред 2030, за който толкова много приказваме. Благодаря. Господин Санчес Салафранка има думата. Благодаря, господин председател, дами и господа. По принцип, човек трябва да поздрави докладчиците. Но този път не мога да го кажа, защото просто двете групи на моята политическа група не можаха да се разберат. И това смятам, че трябва да, да, да, обсъд, да обсъдиме дали, дали сме за единен инструмент или за диференциран инструмент. Не, аз мисля в крайна сметка, че Евро, Ев, Ев, Европейския съюз трябва да има една последователна политика, която може да, да да, да, да, да, почи, да почиваме на съществуващите а, инструменти и да може парламента да играе в своята роля. Не е важно какви са инстру, инструментите, важно да се постигнат целите на европейската политика и също така ролята на парламента, госпожа Макев. Благодаря, господин председател. Аз е, говоря от името на моята група по ключовите изменения по този проекто инструмент. Мисля, че това ще подобри текста. Мисля, че съвета ще го приеме. Благодаря на съдокладчиците, особено на господин Енгел и Гоерс от Комисията по развитие, защото е, те настояха на политика за развитие в Европейския съюз. Това не е просто инструмент за външна политика. Това е различна политика, която се основа основава на ценности като борба срещу крайна бедност и борба за глобална справедливост. Две думи накратко. Периода, през който работим, ще бъде от ключово значение. От сега до 2030 година Европейския съюз и общността трябва да постигне целите по Парижкото споразумение, е, да удържи обещанието си за устойчиво развитие, но и за планетата, която споделяме. Външните действия за развитие на Европейския съюз ще бъде част от това. И накрая, колега, може би за последен път е, говоря в тази зала като депутат след 21 година и затова искам да ви благодаря на вас, е, комисар Мимица, на вашите сътрудници. Чудесно беше да се работи с тях. Благодаря на колегите от Комисията по развитие, на ФЕД и най-вече на сътрудниците и на депутатите. Най-вече на двама души. Е, двамата научни работника, които са тук в тази галерия. За пръв път те имаха време да дойдат в залата. Толкова много работя. Искам да ви благодаря специално на вас. Благодаря ви още веднъж. Председателя, благодаря. Госпожа Сърджентини, една минута. Благодаря, господин председател. Мисля, че цялата конструкция, за която говорим, е неудачна. Външна политика и политика за развитие. Към това се признава, че, прибавя, че политиката, външната политиката е по-скоро краткосрочна, докато политиката за развитие е нас, предназначена да се бори с бедността. Ако съчетаем двете неща, рискуваме да не свършим нито едно от тях казахте, че 45% е, са много и че искате да предоставите много повече пари за гъвкави инструменти. Аз трябва да ви възразя. Сътрудничеството за развитие не може да бъде е, да иска гъвкови инструменти. То трябва да бъде дългосрочно и сериозно планирано. А как изглежда план Б? Именно ако не успеем да се възползваме от, да получим този Европейски фонд. Освен това, краткосрочната политика не е подходяща за борба с измененията на климата. Да, радваме се, че е възприето нашето предложение 45% да бъдат предоставени за е, мерки за борба с климата. Опитвахме се да внасяме конструктивни предложения. Радваме се, че много от тях бяха прияти, но в крайна сметка става дума за общия резултат резултат. Зелените хвърлиха много усилия, но няма гаранции, на които да можем да разчитаме няма гаранции за това, че някой ще се задължи да прилага тези решения. Благодаря. Госпожа Лизинг за една минута. Междувременно можем да говорим за тенденция – Европейския съюз пренасочва финансови средства, които първоначално са били а, предназначени за развитие и ги насочва за военни мерки и борба с, и управление на миграцията. Фонда за Африка сега и съчетаването на досегашните външни финансови инструменти. Моля ви се, военното развитие като подпомагане на развитието, за съжаление, точно това се съдържа в предложението на комисията, както и в съгласувания текст на комисиите. С военни средства не можем да а, отстраняваме причините за конфликти, не можем да се преборим с бедността. Приемането на, на този документ би означавал край край на неутралната европейска гражданска помощ за развитие. И всичко това за сметка на демократичните възможности за контрол и прозрачността. Според нас това сливане на всички инструменти в новата политика за сътрудничество, съседство и развитие на международното сътрудничество е нищо друго, освен защита на геоекономическите интереси на Европейския съюз. Така наречените партньорски армии и тяхното използване като нещо като временно